l'Europe maintenant. Bah, c'est bien, c'est bien. Bene, iniziamo. Buongiorno a tutti e a tutte. Благодаря. Добър ден на всички. Първа точка от е, дневния ред е приемане на дневния ред. Ако няма изменения, ще я приемем. Едно съобщение на преводачите. Днес е 37-ми ден от стачните ни действия срещу едностранно наложените от страна на администрацията несправедливи условия за работа на устните преводачи. Поради тази причина ви информираме, че няма да предоставяме превод след определение за край на заседанието час. Благодаря за развитие, за разбирането. Съобщението на председателя беше, че са прияти три резолюции по спешност на пленарното заседание Бурунди, Сомалия. А, и една трета резолюция приема се дневния ред. Първа точка от дневния ред е годишния доклад за човешки права и демокрация в света и политиките на Европейския съюз. Presenterà il suo progetto di relazione che riguarda l'anno 2017. Si tratta Докладчик по темата е Петрас Остревичиус. Той ще представи своя доклад за 2017. Той, е, темата е много важна, защото обхваща европейската политика в тази област. Доклада е преведен на всички езици. 4 септември а, е, по обед е крайния срок за подаване на изменения. И преди да дам думата на докладчикът, искам да изразя задоволството, че годишния доклад на Европейската служба за външна дейност бе прият и сега давам думата на докладчикът господин Астревичиус. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички колеги в тази прекрасна утрин. В Брюксел днес се случват и исторически събития. Няма да говорим за матча вчера. А, я да видим кой да си дигне ръката този, който загуби вчера. Е, да кажем, че загуби футбола. Годишният доклад за човешки права и европейските политики в тази област е темата. За мен е огромна привилегия да ви представя проектния годишен доклад за правата на човека и демокрацията в света и политиката на Европейския съюз. Действително докладът е преведен на всички е, езици на страните членки, както каза нашия председател. В доклада се е, разглежда годината 2017 и в един момент ще добавиме годината в заглавието, за да не объркваме тези, които ползват доклада. Доклада е тематичен, така както е, бе и предходния. Оглежда и влушаващата се ситуация с човешките права по света. Това е тенденция, която изобщо не ни харесва, но я констатираме. И също даваме препоръки за последващи действия на Европейския съюз. Е, много по-рано получихме и подкрепата на съвета. Много е, така приветствахме този факт, че е, се появи доклада достатъчно рано. Трябва да използваме тази схема и в бъдеще това е от полза, включително и за хората, които се нуждаят от закрила на своите права. По този начин подобряваме и сътрудничеството си с съвета и с всички институции, които работят по темата. Парламента отчита всички моменти на своите ангажименти по темата правата на човека като докладите, примерно, на Комисията по правни въпроси за човешки права, за престъпления срещу човечеството и други. Също се е, прави обзор на всички е, споменати в е, активисти за човешки права в резолюции на парламента. Кои са основните теми в доклада? Първо, свиването на възможността за действие на гражданското общество, неправителствените организации и е, активистите за човешки права. Сътрудничество в областта на човешките права на многостранна основа, особено с е, ООН. Отбелязва се и работата на специалния представител на Европейския съюз за човешките права Ставрос Ламбринидис. Трябва също така да посочиме и положителните практики в защита на човешките права. Добре е да го правим, когато има какво да покажем. Диалога за човешките права е сериозен инструмент в дипломацията – използване в плана за действие и 2015 и 2016 година. Освен следваща тема, заплаха пред медиите и свободата на словието, дезинформация и е, фалшиви новини. Тази тема бе обсъдена от много различни аспекти. Свобода на религията, мъчения, престъпления срещу човечеството – военни престъпления, нарушения на международното хуманитарно право, корупция, ролята на подкрепата на Европейския съюз в подкрепа на избори и демократични процеси. Права на жените и съответни заплахи за тях, защита на правата на децата – Миграция, естествено, правата на мигрантите и бежанците, проблема с трафика на хора. Бизнес и човешките права, наблюдение на схемите за общи преференции, хомофобия, права на общността ЛГБТИ, е, събиране на данни, тероризъм, радикализация – Последващи оценки по действия за човешки права. Това са темите. Отново да ви напомня, срока за подаване на изменение е 4 септември. Имаме достатъчно време и очаквам да получа измененията от колегите. На 10 октомври ще ги разгледаме. Ще гласуваме в АФЕТ в началото на ноември, 5 ноември. И окончателният текст би следвало да бъде гласуван на пленарното заседание в Страсбург през декември. Много е, уважавам работата на докладчиците в Сянка, които са назначени. Ще направиме толкова заседания с тях, колкото е необходимо за да можем да изготвим компромисни предложения и да излезем с възможно най-добър текст. Очаквам вашите коментари и отговори, включително и на днешното заседание. Благодаря. Благодаря. Сега започваме с докладчиците Васянка, господин Преда. Благодаря, благодаря на господин Островичев за отличното представяне на доклада за положението с правата на човека и демокрацията по света. Както той подчерта, добре е да се разбере, че става дума за 2017 година. Тази година съвета си даде по-добре спази нашите препоръки по отношение за графика и работата на нашата комисия. Текста прият е, от съвета е по-кратък, по-четивен и очертава ясно ключовите политики в е, тази област, точно както ние поискахме. Считам, че за бъдеще ние трябва да бъдем още по-амбициозни, за да очертаем и силните и слабите страни на тази политика, да има един анализ на това какво бе добро и какво не чак толкова. Подхода на господин Остревичиус е много добър, особено посланието, за това политиките е, за правата на човека да бъдат застъпени във всички политики на Европейския съюз. Търговските, миграцията и международните политики. Не можем да загърбваме ценностите ни поставени от тази политика. И е, това застъпване във всички политики трябва да върви ръка е, в ръка с е, настояването за това да се правят оценки на нашите традиционни инструменти за защита на човешките права. И е, тази оценка трябва да бъде систематична и изчерпателна. Не може да има изключения. Освен това, трябва да се оценяват тези инструменти е, текущо в доклада се застъпват всички аспекти на нашата политика за правата на човека, борбата с дискриминацията, нарушение на човешки права. Ние трябва да работим по основните насоки, примерно смъртна присъда, борба срещу геноцид и етническо прочистване – борба за свобода на словото, а и действията на Европейския съюз на международния ниво. Демокрацията, като че ли в много случаи отново бе оставена на страна в нашите взаимоотношения с трети страни, затова е много важно да сложим акцент върху подкрепата на политики за демокрация в е, прякото ни съседство и присъединяващите се страни, също да има и мисии за наблюдение на избори, защото това е едно друго измерение на демокрацията. Няма е, спазване на човешките права, ако няма е, демокрация. В недемократични системи човешките права не се спазват. За това трябва да работиме за консолидиране на демокрацията. Обеден съм, че ще работим в много добро сътрудничество с Петрас и останалите докладчици в Сянка. За съжаление, сега трябва веднага да отида в комисията по петиции. Приемете моите извинения. Бе. Grazie. Локбилер. Благодаря. Сега думата има госпожа Лохбилер. Благодаря, благодаря Петра. Отличен е проект от текста, много целенасочен и интересен за четене. Много чисти формулировки по отношение на политиките, които не вървят в правилната посока, затова е и много интересно да работим по тях. Добре е, че излизаш с кратка проектоверсия. Ако мога да направя предложение за предложенията, нека да има списък и с всички проучвания, които направихме тази година, така ще се види по кои теми работим. И тъй като доклада ще бъде прият през декември, е добре да добавим и резолюциите по спешност от 2018 а, когато хората четат а, края на 2018 доклада, ще се чудат защо не сме добавили тези данни за 2018. Аз не считам, че ще има много изменения. А, ще има искания за разширяване на някои е, параграфи, примерно активистите за човешки права, там да се спомене за убиването на тези хора, също и темата за грабване на земя. Добре ще е да споменем и е, колко е важна Международната платформа за човешки права. нека да се опитаме да цитираме наши политики и от по-нови резолюции, особено за трафика с хора. Борбата за безнаказаността, господин Преда също спомена нещо в такъв смисъл. Може би е добре да имаме някои от препоръките, които е, бяха чути е, в изслушването за универсалната юрисдикция. Може би да коментираме и работата на специалния представител за човешки права, но и да споменем и други подобни органи и служби. По стратегиите страна по страна, вие казвате, че те са добри, предоставя се достатъчно информация, но ние като депутати нямаме достъп до тях, така че е добре така критично да упоменем този факт. По темата миграция също ще е, добавим някои неща, примерно да няма криминализиране на действията на тези, които осъществяват действия по е, спасяване. Е, мъченията и смъртно присъда, не знам дали трябва да остават в един параграф, може би е по-добре да ги разделим и да разширим темата. Ние работихме доста по темата мъчения. Това е последния ни доклад по тази тема в нашия мандат. Може би е добре да направим една селекция от идеи за следващия мандат, какви реформи очакваме, как да подхождаме към темата човешки права, така за непосредствено бъдеще за следващите депутати. И е, общата схема за преференции плюс. Нека да коментираме там, че няма оценка на положението с човешките права и да споменем не само тази схема, но и други преференциални търговски схеми износ на оръжия и търговия с оръжия. Искаме да добавим нещо за роботите, е, използвани за сена на смърт и дроните. Също ще имаме текст за предотвратяване на радикализирането в Европейския съюз. Отново благодаря, отличен е текста и с удоволствие ще работим заедно. Благодаря, Сурая. Е, Благодаря. Замествам госпожа Лилиана Родригес. Тя в момента има, е на посещение в Нюрнберг. Документа, който е представен, е отлична отправна точка за преговори. Нашето сътрудничество с АОДЕ по въпроса за равнопоставеността е много добро. В доклада се покрива голям кръг от теми от интерес за социалистите и отговаря на голяма част от нашите очаквания. Примерно, е, необходимостта да бъдат защитавани активистите за човешки права, неправителствени организации, правата на мигрантите, бежанците и младсинствата – прозрачността на европейските средства, които отиват в трети страни, свобода на словото, законност, борба срещу всички форми на дискриминация, отговорност на фирмите, последователност във вътрешните и външните политики на Европейския съюз и механизми за оценка на въздействието на тези политики върху трети страни. Ние също ще представим нашите предложения, но сме убедени, че ще работим много успешно. От името на госпожа Родригес благодарим на докладчикът и на докладчиците в Сянка. Благодаря, господин председател. И аз бих желала да благодаря на господин Астревичус за доклада. Това е един от най-важните документи, които изработваме тази година. Сега въпроса се поставя кога ще бъде прият. Една година по-късно нещата ще се развият още до декември. Има някои мисли, които бих желал да споделя с вас. Съгласни сме с подхода на съвета, но може би трябва да се позовем на по-ранни резолюции, може би за масовите убийства, също така така наречените а, нападения на ИДИЛ. Според нас имаме задължението, имаме дълг да привлечем вниманието към ушсите, които се случиха в този регион. Мисля, че е много важно да говорим за гражданското общество и за свиването на гражданското общество, също така за ограничението на гражданските права. Това е нещо, което можем да наблюдаваме във все повече страни където виждаме неправителствени организации, които са изложени на натиск и техните действия биват ограничавани, както се ограничава и демокрацията. Още нещо, за което трябва да се намислим. Наградата Сахаров също така е една тема. Трябва да обмислим мрежата за номинираните и за получилите наградата. Това е много видимо и просто и съвсем ясно показва значението на човешките права. И една последна идея, която искам да споделя с вас. Трябва също така да мислим и за това да съберем повече данни, как това се свързва с правата на човека. Това са лични данни, които се събират чрез социалните мрежи или чрез медиите. И тези данни след това могат да се използват за манипулиране на демократичните процеси. Мисля, че това е нещо много сериозно наистина и се надявам, че докладчикът ще спомене и това. Благодаря. Благодаря. Ако няма още а, депутати. Ще дам думата на Ингрид Томсън от външната служба. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика за всеобхватния доклад. От службата по завършна дейност ние сме удовлетворени от сътрудничеството с комисията и, и се радваме, че добре се прие новия график. Е, проведохме дискусия, интересно беше да чуем вашите вашия принос, вашите изказвания за силните и слабите страни и ще можем да изготвим доклад, по-ранен доклад за следващата година. Има редица процедури за такива документи, включително консултациите между различните служби. Ще се опитаме обаче да се справи максимално добре и да поддържаме сътрудничеството си с вашата комисия. По същество приветстваме акцента върху гражданското общество. Това беше отразено в изказването на няколко от изказалите се и на правозащитниците. Тази година честваме юбилей на Всеобщата декларация на правата на човека, необходимо е да се подчертава универсалния характер и неделимостта на правата на човека, включително на културните права. Ние в комисията обсъждахме едно проучване, което беше направено за парламента за това как да се акцентират економическите и външните економическите е, и културните права в външната дейност. Не съсредоточаваме много внимание на правата, здрав... Е, право на здраве, право на жилище. Е, може би това трябва да се засили. Опитваме се да постигнем напредък в тази сфера чрез развитието на нови насоки, свързани с водоснабдяването и канализацията, участваме в диалози по човешките права и така нататък. И окончателно нещо окончателно, което искам да кажа, свързано с многостранни форуми. Много е важно, когато щатите решиха да напуснат съвета по а, човешките права, този проблем става още по-актуален в една силна многостранна система. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията, господин Ванден Хейде от Девко. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря ви за проекто доклада. С колегите споделяме, че това е доклад с много високо качество. Много внимателно прочетох вашите съображения и препоръки. Искам да покажа какво правим в комисията и ще продължим да го правим през следващите години. Споделяме загрижеността за влушаването на демократичните ценности. Ние от 2016 година работим много усилено да операционализираме нашето сътрудничество. Обучих, изпращали сме повече от 30 делегации в чужбина. Продължаваме с, с тази дейност и в 18-19 година от една страна Искаме да фокусираме вниманието върху правата на човека, и правата на жените, за защитата на правата на човека. 2017 година беше лоша година. Тенденцията продължава и в 2018 година. През следващия период обаче ще съсредоточим повече вниманието върху демокрацията, защитата на правата на човека там, където те са най-застрашени. Ще Работим в много тясно сътрудничество с делегациите по тези въпроси. Като информация в момента работим за по едно предложение, по три проблема, които чух днес. Ще работим за защита на правозащитниците е, на ЛГБТИ е, групата. Ще подкрепяме обществото в борбата му срещу смъртната е, смъртното наказание и ще да работим там, където е имало промяна в режимите на някои държави и има заплаха да бъде въведено отново смъртното наказание. Също така, ще работим и по цифровите технологии, които могат да бъдат и възможности и предизвикателство. Разбира се, ще продължим да подкрепяме мултилатерализма, ще работим в тясно сътрудничество с Върховния комисар и ще лансираме една голяма инициатива за премахването на насилието срещу жени и момичета, особено в Африка. Искаме да видим как може да извлечем полза от направеното до сега, как може това да се пише в контекста на нашата работа. Също така ще работим по инвестиционния план за частния сектор. На последно място не по значение. Ще продължим да работим чрез, с гражданското общество, чрез диалог и финансова помощ. Благодаря. Благодаря. Господин Башир пристигна току-що. Няма ли да кажете нищо? Преди да дам думата, искам да кажа на, на докладчика за отговор. Бих искала да кажа, че това, което за мен беше интересно, това, което каза госпожа Лохбилер за необходимостта, тъй като това е последният доклад в нашия мандат, да се опитаме да определим какво ще се прави в бъдеще. Естествено, няма да предсказваме и да предопределяме каква ще бъде работата на следващия парламент, но все пак трябва да откроим ролята на Европейския парламент и да е изпратим послание към а, следващия парламент. Сега дам думата на оратора. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Благодаря и на представителите на институциите, които взеха думата по доклада, по проекта доклада. За мен беше много полезно, за мен и за моя екип, да чуя много ценни и предложения, предложения по същество и бележки, които вие направихте по време на изказването си, например, анализиране на ефикасността на механизмите, акцент върху смъртното наказание, специален акцент върху демокрацията, списък от проучвания, които а, ни беше предоставен през а, 2017 година, разширяване на темата за мъченията. Барбара предложи а, специален раздел за а, посланието към следващите законодатели тук в този парламент и нека този доклад да не бъде стандарт от предишната година, нека да приложим всичките си творчески сили, за да може това да бъде нещо като хвърлен мост към бъдещето. И колегата ми от ляво и от дясно споменаха добри неща, споменаха разширена част да, да въведем за масовите убийства, които за съжаление неодавна наблюдавахме в държави недалеч от Европейския съюз и отразихме това в наградата Сахаров. Благодаря също така на представителите на институциите на Европейския съюз, които взеха думата и направиха добри резултати, е, добри предложения. Очаквам да работя не само с докладчиците в Сянка, но и с представителите на институциите. И мисля, че този доклад трябва да бъде разгледан като усилие на целия екип. Целия екип аз го виждам не само като докладчиците в Сянка и аз, нашите експерти и нашите сътрудници, но и представителите на институциите и мисля, че ще се получи добър и всеобхватен доклад накрая. Сега искам да перефразирам един високопоставен а, човек, който идва в Брюксел днес. И е, ние се надяваме, че с усилията си ще направим а, правата на човека велики отново. Председателя, благодаря, благодаря. Вие чухте а, точка, срок за измененията 4 септември, след това през декември ще се гласува в планирана, ще се гласува в пленарната зала на 5 ноември, най-вероятно ще се гласува в АФЕТ. Това е графика. Много ви благодаря приключва дебата по годишния доклад по правата на човека и сега ще, след няколко минути ще преминем към доклада за Ирак. Ще трябва да проверим дали връзката с Женева е добра.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 Bene. Iniziamo questo scambio di opinioni sulla situazione generale dei diritti umani in Iraq. Нека да започнем размяната на мнение относно общото състояние на правата на човека в Ирак с особена акцент върху християнските и язидските религиозни младсинства. Бих искал да ви съобщя, че арабски език ще се чува на канал номер 25. И така, тази размяна на мнения за общото състояние на правата на човека в Ирак се провежда в момента, когато Ирак е отвоювал значителни части от територията си преди окупиране от Исламска държава и на 12 май са били проведени първите парламентарни избори след отвоюването на територия от Ислямската държава. И ще разгледаме ситуацията не само в момента, но и бих предложил да се спрем на новите инициативи на парламента в Ирак, свързани с състоянието с правата на човека. Днес сред нас е господин Франческо Мота, който всъщност ще се свърже с нас чрез видеоконферентна връзка. Той е ръководител на отдел по човешки права на мисията за подпомагане на Ирак. Това е мисия на ОНЕ, ЮНАМИ. А също така госпожа Ламия Хаджи Башар, която добре познаваме, тя е лауреата на наградата Сахаров, тя е до мен. Нейното село беше абсолютно разрушено от исламска държава. Тя е била продадена в робство, успя да избяга, обаче по време на нейното бягство, обаче тя пострада от експлозия на мина. Също така сред нас е господин Мирза Динай, който е бил съветник на предишния иракски президент, господин Тишалал Талибан и той е ръководител на неправителствена организация, базирана в Германия за подпомагане на Ирак. Също сред нас е госпожа Мал Алджибури. която е ръководител на Арабската академия за човешки права с централ в Лондон. Тя току-що се е върнала от Ирак, къде тя работи по един проект съвместно с Юнами. И така първо давам думата на господин Франческо Мота. Какво се функционира?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 с изказване на госпожа Ламия Хаджибашар. Е, Дами и господа, добро утро на всички. Много ви благодаря за отправената ми покана да участвам днес в вашето заседание. Искам да ви разкажа как моите братя и сестри езиди биват убивани, как много от тях все още са пленници на Даеш. За 4 години над 4000 езиди, млади мъже, жени и деца се намират в ръцете на Даеш и никой не знае каква е съдбата им. Вече над 4 години ги продават по пазарите. И аз съм днес тук като една от много жертвите, хората отвлечени от Даеш. Искам да ви призова да продължавате да защитават и утвърждават правата на езидите, онези, които са жертви и които все още са пленници на Даеш. Даеш продължава да бъде активен в Сирия и над 3000 жени и деца се намират в затворите на Даеш в този момент. Повечето от половината язиди продължават да живеят в женски лагери в Ирак. Искам да ви кажа колко са тежки условията за живот в беженските лагери. малки момичета под 11 годишна възраст имат нужда от психологическа помощ, помощ за тяхното физическо здраве. Повечето от тях са откъснати от своите семейства и се чувстват много самотни. Също така има масови гробове в Ирак, където са погребани родителите на тези деца – и децата дори не могат да посетят местата, където са погребани техните родители. Е, لحد الآن المقابر الجماعية اللي بالعراق للشهداء تبعنا الشهداء الإز Говорих за масовите гробове, където мъчениците язиди са погребани. Никой до сега не е успял да провери тези места. Разбира се, всички знаем, че нашия регион е освободен от Даеш, но все още нямаме възможност да се върнем по родните си места. И знаем, че това няма да бъде лесно, тъй като целият регион е разрушен от Даеш. И до сега нищо не е възстановено. Както вече казах, вече 4 години ние живеем в палатки в бъженски лагери. Може да си представите какво е това да живееш 4 години в палатка. Що се отнася до мен? Последните две години и половина аз обикалях различни държави, за да призовавам за помощ за нашия народ, но никой до сега не си е мръднал и пръста, за да спаси 3250 жени и деца, които все още са пленици на Даеш. Да, някои от нас успяха да се освободят и бяха освободени, но, както вече казах, продължава да бъдат продавани на пазари за роби нашите жени и деца. Въоръжени групировки като Даеш и други екстремистски терористични групировки продължават да продават и купуват хора. Това са язидите – и аз съм тук пред вас днес, защото искам да ви призова да протегнете ръка на помощ на нашия народ. Надявам се, че в края на това заседание вие ще потвърдите официално моята позиция, защото подобни срещи са нещо много хубаво, но трябва да се предприемат конкретни действия язидите нямат никакви права в Ирак. Язидите не се разглеждат като пълноправни граждани. Те дори не са втора категория граждани в Ирак. Така че, може би, във вашите контакти и взаимоотношения с Ирак бихте могли да използвате вашето влияние, за да могат езидите да станат част от иракското общество, пълноценна частта. Благодаря ви за това ваше изказване. Благодаря, господин председател, за тази възможност да разкажа за ситуацията с човешките права в Ирак с особен акцент върху мълцинствата, религиозните мълцинства. Преди всичко искам да започна с това, за което говорише Ламия. Езицката общност, но не само езитската общност, не мусулманските общности в Ирак не се разглеждат като граждани. В съответствие с Конституцията на Ирак, вие ще видите в тази Конституция, в член 2, че няма закон и не може да се създаде закон, който да не отговаря на ислямското право. На практика това означава, че всеки един проблем, отнесен до съда, когато едната страна е мусульманин, а другата не, че съдът ще отсъди автоматично в полза на мусульманина. Защото, например, има жени, езиди или християнки, които са били насилствено обърнати в ислямската вяра. И, например, една ислямска, извинете, извинете една езидка избяга от мъжа си, който е мусулманин. И по закон, ако някой избяга от съпруга, съпругата си, трябва да има процедура за развод и тези хора могат да се оженят повторно след 3 месеца. Но ако избягалата жена, независимо към коя общност принадлежи, се иска да се омъжи за мусулманин, то тогава процедурата е мигновена. Обаче, ако някой иска да има същите права, трябва да приеме исляма. Така че след геноцида на езидите, след геноцида през август 2014 година, имаме 121 000 езиди, които живеят в палатки вече 4 години – тези палатки бяха предоставени от Върховния комисариат за бежанците на ОНЕ и виждаме всеки ден в новините как много често се запалват тези палатки, хората загиват. 160 хиляди езиди са вътрешно преместени лица и те живеят в спонтанно създадени лагери, които дори не са официални лагери за бежанци. 90 хиляди езиди през последните години напуснаха държавата си и живеят а, нелегално някъде в Турция, в Европа, между Турция и Европа. 90 хиляди 000 души означава, че 20% от езицкото население са избягали от държавата си и нямат възможност да се върнат в нашия регион. И има и друг проблем, защото геноцида спрямо езидите продължава и сега, защото хората не могат да се върнат по родните си места поради политическия конфликт между различните политически партии и сили в самия Ирак. Може да си представите, например, Миналата седмица бях в Ирак и там имаше един много добър проект, е, ръководен от професор Йосеф Вайден Вайденхолцен, който е тук. Ние, например, от е, Линц, Австрия, излъчвахме пряко концерт е, в Ирак. Места, където имаше екрани, установени от ДЕШ. И по тези екрани преди се показваха екзекуции на хора, а ние използвахме тези екрани за пряко излъчване чрез сателитна връзка на концерт класическа музика в Линца. Аз видях всичко това в Мусул, видях също, срещнах се с млади хора в Мусул, които искаха да променят ситуацията и хората бяха по улица до 1 часа през нощта. В моето село хората хората не могат да се върнат в моето село. Аз много съжалявам, че няма тук представители на християнската общност, но ще говоря от тяхно име. Имаше 1 милион християни в Ирак, а сега има по-малко от 10 000 християни в Ирак. Маргинализацията на тези мълцинства и ако си спомняте, преди 16 години също така имаше много голяма еврейска общност, но тези хора бяха депортирани от Ирак. И това въжи също и за нерелигиозни общности, от които също намаляха значително. Това всичко са древни религиозни общности. Това е многообразието на Ирак. И всеки ден ние губим тези общности. И никой нищо не прави срещу това. Много се радвам, че Европейския парламент миналата седмица при резолюция. Там има много хубави места, но аз се надявам, че вие, депутатите в Европейския парламент, вашите политически партии, че всички вие ще окажете повече въздействие, повече натиск върху правителството на Ирак, така че Ирак да направи нещо в областта на равнопоставеността човешките права, Ирак трябва да направи нещо, за да получава подкрепа от Европейския съюз. Ние не искаме да бъдем граждани от първа, втора или трета категория. Искаме всички да бъдем граждани на Ирак и да запази многообразието на Ирак. Ирак, който е, когато е бил Месопотамия, още преди 7000 години е бил една държава с многообразие, с отлича с многообразие. Но сега вече в Ирак има само арабска култура. Хората не знаят кои са техните съседи. Защо аз съм с такъв цвят на кожата или защо има хора, които вярват в този или друг Бог. Затова без наместа на Европейския съюз и международната общност, Ирак ще пострада сериозно. Ще пострада сериозно многообразието в Ирак. Днес също ще има прожекция на филма. Спомнете си Багдад. Там ще говори за многообразието, което съществуваше в близкото минало. Ще видите как само преди 50 години езиди, евреи, християни, мандей, всички са живеели заедно в мир, а сега няма такива общности. Така че това е нашето послание – на Ламия и мое послание и го отправяме във всяка страна. Молим ви за вашата подкрепа. Ние получаваме солидарно всеки път от Европейския съюз, но смятаме, че трябва да се действа на практика и трябва да има натиск върху Ирак, особено в сферата на човешките права. Благодаря ви. Много благодаря за всичко, което чухме от вас. Ще имаме възможност малко по-късно да изслушаме нашите депутати. Госпожа Амал Алджибури има думата. Um, good morning, everybody. Um, Добър ден на всички. Благодаря за поканата. За щастие аз говоря последна. Исках да потвърдя това, което чухме от Ламия и господин Мирса. Но нека да а, говоря и за а, правата на човека в Ирак. Преди това искам да поднеса извиненията си на Ламия и всичко, което се е случило с нея заради моята религия. За съжаление, в Ирак и в целия Близки изток не владеем изкуството за извинение. След 2003 всичко, което се случи, е, нямаше почва за прошка, за извинение – аз живея в Германия и когато там бяха победени е, фашистите, те освоиха, тази страна освои изкуството на това да поднася извинения. Но а, вече 15 години в Ирак а, нищо такова не се случва. 15 години на масови унищожения на язидите, което далеч не са единствените през 70-те. Също, също и имаше унищожаване и на християни от самото създаване на иракската държава. И е, затова се възхищавам на устойчивостта на жените и азиди след кризата, след геноцида виждаме колко силни са тези жени. И когато ме питат каква съм, аз казвам, аз съм иракски гражданин. Не бива да използваме определения, за да се разделяме. Даже думата малцинство има много неприятно звучение и конотации на нашия език. И тук казахме, че язидите ги считат за второстепенни е, граждани. Точно така е. В правната ни система все още съществуват много разпоредби, които правят точно това. Не се приемат, примерно, свидетелства от язиди или християни, само защото религията им е, е различна. Това е абсолютна проява на дискриминация към младсенствата. Искам всички да са наясно, какви са кризите в нашата страна. Аз посетих един от лаги, палатковите лагери. След падането на Муса бях свидетел на евакуирането на язидите. Присъствах и на сирийско-иракската турска граница. Всички мислеха, че и аз съм от язидите. Но аз им казах, че аз просто искам да оказвам помощ. Видях каква е кризата, видях колко ужасно е положението на жените и на децата там. Те просто би ги отнемаха, отиваха с коли, автобус и някъде и никой не знаеше къде. И е, когато се освободи този регион, отидох там за да мога да говоря и за надеждата. В нещастието винаги има и възможност за щастие. Посетих много семейства, срещнах се с представители на язидите. Имаше един човек, който се върна там, за да може да оказва помощ на своите роднини. Скоро той по, публикува и една книга за това как да се справиме с практиката на изнасилванията, защото това за нас е позор. И е, тази книга поставя цялата тематика за изнасилванията по един различен начин – той описва страданията на своята сестра като представител на цялата язитска общност. Тя е била в е, робство повече от 3 години. И подобни истории трябва да се чуват, за да може да е, има и някаква е, възможност да преодолее тази общност е, травмата. Също и фатвата трябва така, полуките да бъдат преподавани, да знаят децата в училище. Но в момента това не се случва. Променени са учебните програми, е, особено в мюсюлманските им част, дискриминацията е повсеместна. И религиозната идентичност е една единствена, няма други варианти. Учебните програми са национални и така се създава едно ново поколение екстремисти. За мен това са факти, не е, е, субективни мнения. Посещавах лагерите, посещавах и освободените региони. Документирах много истории за масови изчезвания. И е, всички жени, с които се срещнах, настояваха да разпространявам информация за отвлечени язиди, християни, евреи вероятно и, и е, мисулмани. Стотици изчезнаха. След е, освобождаването силите за сигурност и е, военни групировки са открили много заложници на ИДИЛ в Мосул и тези железници, е, заложници, извинете, вече ги няма. Е, нищо не са реагирали държавните служби за сигурност. Разговарях с е, представители на Министерството на отбраната, с е, службите за сигурност. Те всички казват, ами не знаем, че има липсващи хора. Всичко това а, са проблеми, по които трябва да се работи. Културата за мъчения. Тя е наследство от а, диктатурата. По време на разпити се използват мъчения за получаване на а, свидетелства. Когато а, говоря за човешки права, там, в този регион, тази, това понятие има много отрицателни е, е, конотации. Те веднага ме обвиняват, че говоря за тероризъм. Аз мисля, че трябва да търсиме социална промяна. Примерно през е, изкуствата. Изкуствата могат да донесат изцеление. Е, трябва също да а, говорим за история, трябва да включиме човешките права като част от националната култура. Националните медии все още е, отразяват предходната система, в начина по който а, се справят с кризата, в начина по който изключват младсинствата от а, цялата дискусия на, за случващото се в Ирак. Много важно също така е, че за а, нещастие а, сме свидетели на нова вълна от масово изселване от, среда, от страната. Първо от страната се изнесе европейското малци... Е, извинете, еврейското малцинство и, и там изобщо в момента не може да споменеш, че си еврей, въпреки че все още има евреи в тази страна. Също, начина по който говорим за това, което се случва – разрушаването на религиозни храмове също практика, тя по международното право е военно престъпление. Но и ИДИЛ извършваше това, и военни групировки вършат същото. И ако мога да приключа с една история, аз работех като издател и при мен дойде един много известен автор от, е, юж, от юга на Ирак. Той е, разказа историята е, за хора, които предоставят грижа за деца но не са им позволили, е, ислямска държава не им е позволила. Е, ислямска държава е плод именно на тези културни и религиозни разделения. Ние трябва да се възползваме от златната възможност в момента да проявим е, кураж след кризата, да работим за създаване на култура на толерантност, за прощаване, на приобщаване – да има един Ирак, който е готов да приеме всички без тайни помисли, да дава равенство на всички и уважение за всички свои граждани. Според мен, вие имате възможността да се обърнете към президента и всички е, политически е, дейци в тази страна. И според мен е, вие имате колективната отговорност да го направите и имате и възможността да го направите. Благодаря. Нека да видим сега дали можем да осъществим връзката с господин Франческо Мота. Имате 7 минути. Бих е, искал да съм сигурен, че мога да опиша положението с човешките права. Звукът на, на излъчването не е достатъчно добър за превод. Няма да имате превод.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 ai депутати, но... Благодаря. Сега даваме думата на нашите колеги и депутати, които искат да се изкажат. Господин Дякую, пани panie przewodniczący. Chciałem bardzo serdecznie на... Благодаря, господин председател. Много благодарности за нашите гости. Благодаря за откровенните им разкази а, за на толкова личните преживявания. Поздравления за госпожа Башар, нашия лауреат на наградата Сахаров – вие сте преживяли изключително травматични събития, които е крайно трудно да бъдат е, описани. Когато подхващаме темата религиозни младсинства в Ирак и в е, Близкия изток като цяло, ние сме наясно колко много насилие е имало в този регион и се чувстваме длъжни да осъдим тези престъпни деяния. Нееднократно сме изтъквали какви са нарушенията на човешките права там – и безусловно следва да ги осъдим. Това са ужасни, възмутителни деяния. Тук в Европейският парламент нямаме никакви съмнения относно това, че хората имат право да се върнат по родните си места. Независимо от е, етническия им происход, от религиозните им вярвания. Всичко това, което чуваме, е повече от шокиращо. Ирак преди още да влезе или когато влезе в конфликт принуди а, мнозина да нарушат а, традиционния си живот, да напуснат родните си места. И тези хора сега живеят в а, криза и се опитват да оживеят, да оцелеят в тази криза – в такива обстоятелства хората се обръщат едни към други и се подкрепят, но трябва да има възможност и християните, и язидите да бъдат признати за равноправни иракски граждани и да могат да се върнат по родните си места. Това, което цитирахте като текстове от Конституцията, са абсолютно красноречиви. Очевидно е, че има националности във вашата държава, където, които нямат правата на нормални, равноправни граждани. А, тук на европейско ниво сме много активни. Преди 5 години съветът излезе с директива, и насоки директно а, като отговор на а, кризата в Ирак и Сирия. Имаше и назначен специален представител Ян Фигъл с много ясна мисия по отношение на а, възможността да реагира при нарушение на човешките права и то там на място, където се случват тези нарушения. През 2016 също излязохме с резолюция. Това, което се случва в региона, ни безпокои изключително много. И за това Изготвихме и специален доклад за свободата на религията и описание на кризата в Ирак, Сирия и други страни от региона. Религиозните свободи са. Свободата на религията е една от основните свободи. защото това е основно право, което защитава човешкото достоинство. Право, за което трябва да се борим. Особено в регионите, където има конфликт, защото ако не успеем да го постигнем, няма да можем да го постигнем и никъде другаде. Благодаря, ако мога да коментирам. Според мен, Положението е много тежко. Така да се каже, стигнали сте дъното и от тук нататък можете само да вървите нагоре. Така че във всяко отрицателно явление си има и положителни страни и трябва да мислим за тях. Правителството на Ирак в момента а, така се намира в положение, което става по-добро, изборите а, бяха законни, няма оспорване. Това е добра отправна точка. Ние следва да поддържаме диалог с Ирак. Не е достатъчно да се упражнява, упражнява натиск. Трябва да се разговаря, да се предоставя стимули. В дискусиите с Ирак, според мен, се очертава надежда, че ако имаме достатъчно ангажименти, нещата ще се разрешат. Хората са изтощени, нямат реално там добри съюзници, затова Европа може да се окаже един добър съюзник за възстановяване на този регион. Няколко въпроса имам. Ние е, приехме резолюция на последната ни пленарна заседание е, по отношение на Конституцията за е, това да има и право на самоуправление в някои области, където има много християни или язиди. Да има цитират се съответните области. А ако е, можете и вие да се ангажирате в този проблем, това е принос към решаване на проблема с е, бежанците. Положението е, на хората сега е много тежко. Мнозина се намират в такова тежко положение. Така че, ако можем да взаимодействаме с Ирак за това как да се изпълни, изпълни подобен вариант на самоуправление, това ще е добре. Миналата седмица обсъдихме и откритите масови гробове. Това е ужасно не, неописуемо ужасно. Аз бях свидетел лично. И мисля, че този проблем трябва да се реши. Което никак не е лесно, защото все още има много мини там. Е, обезвреждането на мините е още едно предизвикателство, което е, тази страна не може да поеме сама. Трябва да има подкрепа от Европа и за разкриване на масовите гробища и за обезвреждане на взривните устройства. Въпросът към така и призивът към моите гости от Ирак е, че нищо не може да се постигне без примирие, без... Няма друг начин. За вас Какви са шансовете да се постигне това сближаване, примирие? Имате ли възможност, имате ли примери за това? Може ли Европа да помогне? Е, благодаря, колегата Остревичус има думата. Благодаря, благодаря на представителите на езитската общност от Ирак, които вземат участие в размяната на мнение. Наистина е шокиращо, че ситуацията не се е подобрила след освобождаването на иракски територии в миналото и а, доминирането на Даш. Аз искам да ви попитам Стигнахте ли до ново сътрудничество по качество с местните и централните власти в Ирак? Има ли добро сътрудничество, което да сте установили след изгонването на Даш от Ирак? Има ли някои добри факти които може да използваме като добра практика, като сътрудничество с иракските власти, за да може да се постигне това помирение и открит диалог, различен подход към а, малцинствата. И сега имам въпрос към господин Франческо Мота. Има ли е, практика на наказателно преследване? Има ли възможност за, да сме сигурни, че онези, които са отговорни и сегашните власти, кои, чието поведение е напълно неприемливо, дали има възможност те да променят поведението си по отношение на малцинствата? Ние искаме да подкрепим да, по, да засилим сътрудничеството си с Ирак. Можете ли да коментирате случаите на наказателно преследване на лица, отговорни за тези зверства и за преследването на младсинствата? Благодаря. Благодаря ви за изказванията. Благодаря също така на Ламия за силата и да а, продължава да живее и да помага на други жени. Първия ми въпрос е свързан с това, което каза Юсеф. Помирението е много важно. В нашата стратегия на Европейския съюз и Ирак се казва, че основна идея е да има устойчив процес на помирение. Доколкото ви разбирам, равни граждански права е, е едно из е, е едно от най-важните условия. Вие говорихте по този въпрос, госпожо. Можете ли да кажете и други предизвикателства? Отчетност, безнаказаност в резолюцията от септември 2017 година. Там се настоява да се създаде един разследващ екип повечето от военните престъпления са извършени наистина от Даеш, но има и престъпления, извършени от правителствени сили. Ако се съсредоточи вниманието само върху престъпленията на Даеш, няма ли това да създаде дисбаланс, дисбаланс а, и по ситуацията на вътрешно разселените лица има много малцинства. Вие казахте, Ламия, че много от тях живеят в палатки. Господин Динай каза, че не знае къде се намират много иракски граждани, някъде между Ирак и Европа. Това е описание на действителността. Какви са а, предизвикателствата, изграждането отново на Ирак или други? Благодаря. Искам да започна с благодарност на всички вас, които дойдохте тук. Благодаря ви за участието в тази размяна на мнения, макар че е шокиращо и потискащо да чуем вашите свидетелства. Много е важно обаче да ни запознаете нас и света с това, което се случва там. Благодаря ви. Мисля, че всички ние сме съгласни, че за да може да имаме успех при намирането на правилните условия, за да може хората да се връщат към в родината си, ние в Европа трябва да направим нещо повече, да помогнем за възстановяването на Ирак, за подкрепа на политическия процес и да отговорим на хуманитарните потребности. Аз бях в Ирак, в Северен Ирак, в Индюн. Има впечатления, които искам да споделя с вас. Първо, е свър... първото е свързано с възстановяването. Насърчаващо е, че има хора, които се връщат, възстановяват се сгради, храмове. Обаче този процес не е достатъчно бърз липсват економически средства, за да се изпрати сигнал на хората да се върнат. И един въпрос към вас. Какво според вас е най-важно в момента, за да може процеса на възстановяване да бъде ускорен и да стане по-ефективен? Да се изпратят сигналите на хората, които са се колебаят да се върнат ли или да не се върнат. И втори въпрос е свързан с политическото решение. Мисля, че всички сме съгласни, че трябва да има нещо като автономия или самоуправление. Ние приехме резолюция в парламента, ще подкрепим такова развитие. Има е възможност също така в рамките на иракската конституция да се приеме такова решение. Решението беше взето през януари 2014 година, но очакваме изпълнение от иракската страна. Какво мислите, че можем ние в Европейския парламент да направим, за да се ускори този процес и да се упражни натиск върху иракското правителство, за да може това предложение да бъде изпълнено. И следващия въпрос е свързан с един от проблемите. Когато посещавате региона, на място има разделяне между севера и юга. Аз мисля, че това наистина вреди на процеса, не е конструктивно. И аз мисля, че и правителството в Багдад, и регионалното правителство в Ебири имат отговорност, са отговорни за намиране на решение на ситуацията, да работят заедно, за да може хората да се върнат. И така, какво смятате, че може да направим, за да предотвратим по-нататъчно разделяне в Ирак? Председателят благодаря. Сега ще чуем Марко Моратино, от звеното за Ирак. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми поканихте. Трябва да кажа, че много беше казано и това е свързано с, с работата, която трябва да се извърши в страната. Напълно сме съгласни, че правозащитната ситуация е тежка, има хуманитарни бедствия Както казаха изказалите се преди мен, независимо от сигурност, несигурността след изборите, съществува и процес на връщане в Ирак, в повече от 3,5 милиона хора са се върнали. Споделяме тревогите на изказалите се преди нас етническите и религиозните е, малцинства. Споделяме подхода, който трябва да се следва, за да можете да бъдат разглеждани в дух на включване като иракски граждани. За нас това е много важно. Ние поставихме акцент върху това в новата ни стратегия за Ирак и подчертахме ангажимента си за изграждане на една включваща система с цел запазване на разнообразието на страната и нейното развитие. Това е много важен елемент за изграждане на доверие. Подкрепяме, разбира се, всички усилия на Ирак за установяване на равновесие в Ирак. Това беше отразено и в изказванията на хората преди мен. Мисля, че споразумението за партньорство и сътрудничество много скоро ще влезе в сила на равнище на подкомитета по човешки права и демокрация. Ние ще можем да обсъждаме а, повдигнатите въпроси, що се отнася до политиката на Европейския съюз по правата на човека в Ирак. Ние а, акцентираме върху защитата на цивилното население, за да може да се изгради система, която е дълбоко вкоренена в а, правовия ред. Това беше подчертано от изказалите се справедлив съдебен процес и така нататък. И последен кон конкретен, например, за финансова подкрепа. Той е свързан с редица проблеми, които бяха споменати. Образованието, възстановяването, а, премахването на мини. Това поема част от нашите ресурси. Това е предварително условие за връщането на иракчаните и а, възстановяването на условията в различните общности. Благодаря. Председателя, благодаря. Нямаме много време.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 Ginan. Yes. Uh, thank you very much. Господин Дина има думата. Благодаря много. Сега ще започна с това, което вие споменахте за общата отговорност на багдадските власти да запасят малцинствата. Това, което става на, спортни, на спорните региони, наистина е ужасно. Много се радвам, че имаше резолюции миналата седмица за самоуправлението, автономията за езидите и ще бъде много полезна, но това е, а, а, преди това се говореше за помирение. От гледната точка на жертвите мога да кажа, че помирението а, съвместното съществуване е нашата съдба, защото ако жертвата не прости, а, извършителят ще продължава да извършва престъпления. Ние искаме справедливост. А, а, преходна справедливост, за да може всички извършители на тези престъпления да бъдат обект на една правна рамка, на която ние имаме доверие, защото няма доверие не само в липсващата економика, но ако хората имат доверие, те ще се върнат. Те е, поколения наред е, живеят, обработват земята, справят се с, а, е, климата. Ако няма доверие, обаче не мога да а, поискам от хората ми да се върнат в страната си, ако масовите гробове е, все още ги има. Е, Ламия ще се върне през лятото, но ще види масовите гробове на своите близки. Как мога да поискам от хората да се върнат там? Мисля, че преговорите, диалога с Ирак е много важен, не само политическия натиск и мисля, че международната общност и Европа трябва да работят по този въпрос. Ние сме в преходен период, именно поради изборите в Ирак, но може би можем да започнем сега, за да не се пренебрегват мълцинствата, дори трябва да, трябва да има някакви представители на правителството. Няма значение кой е министър-председателя за иракчаните. Той трябва да прилага закона, трябва да при, прилага справедливостта и закона трябва да зачита а, човешките права и равенството. Амал, имате думата. Що се отнася до помиряването? Както вече казах, в началото на конфликта през 2014 година вие може да победите военните, може да победите ислямска държава, но без истинско, истинско помиряване не може наистина да победите ислямска държава. Но в момента в Ирак хората няма доверие на самата дума по мире. Не, когато те чуят тази дума на арабски, те веднага мислят за политическите партии, които сядат в някоя зала за конференции в луксозен хотел, стискат си ръцете, правят снимки – някои неправителствени организации по поръчка на правителството започнаха някои проекти, но това не е истинско помиряване. Както колегата ми каза, помиряването трябва да се основава върху доверие, уважение и също така казване на истината, казването на собствената си история, за да могат да бъдат хората за да могат хората да си спомнят общата история. Това може да стане чрез показване на документални филми и други изяви, за да има помиряване. Другият проблем – избягване от отговорност. Никой, никой престъпник, никой, който е извършил военни престъпления, престъпления срещу човечеството, до сега не е бил арестуван никой, който нарушава човешките права. Затова хората няма доверие в съдебната система, защото тя е повлияна от онези, които са на власт, които са могъщи. И вие знаете кого имам предвид. За преследването, говореше господин Молта, аз се срещнах с него в Багдад. И аз подчертах проблема с изтезанията по време на разпитите. И аз казах, натиск упражняван от вас в международната общност не е достатъчен. Имаме нужда от действия, защото хората са страдали, продължават да страдат, защото конфликтът е резултат се дължи на това, че няма върховенство на закона и трябва да се следи какво се случва, включително и с проектите, които са финансирани от вас. Необходимо да има повече контрол и проследяван от страна на вашата агенция. И моля също така, съсредоточете се върху проекти в селските райони. Аз работя на място и виждам, че много малко се прави в тази сфера за възстановяването и проекта за възстановяването на освободените територии, много бавно върви това възстановяване. И ако упражните натиск да се заложат крайни дати, да се гарантират в определени срокове възможности за настаняване на тези, които се връщат, става дума за достоинството на хората. И накрая – аз имам надежда, която е свързана с гражданското общество, с младите хора, с жените, които се стремят да извършат промени в обществото. Ламия е една смела жена. Тя е една от унези, които искат да променят ситуацията. Много ви благодаря, че ни слушахте. Така че това е основното, което исках да кажа, макар и да не е всичко. Благодаря. И преди да приключим това обсъждане, бих искал да приветствам делегацията на жените от язитската общност. Те са тук по покана на господин Вандерхолцер. Много благодарим на нашите гости за това, че се отзоваха на нашата покана. Благодаря на всички. Наистина много е важно да бъде решен проблема с човешките права в Ирак и специално благодаря на Лами за това, че се озова на нашата покана, за това, че ни представи гледната точка на един лауреат на наградата Сахаров. Вие успяхте да постигнете много и много ви благодарим. Благодаря на всички присъстващи.